кандидатура в делегация. Тази кандидатура ще бъде включена в протокол от това заседание. Ако няма наблюдение до приемането на протокола, то тази кандидатура ще бъде одобрена по искане на групата на ЕНП. Господин Павло Лангер заема място